доклада на господин Теличка за стратегията за въздухоплаване в Европа. Докладчикът има думата за 4 минути. Майкро. Микрофон. Now. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, председателю, госпожо комисар, колеги, дами и господа. Добър ден! близкото минало нямахме много възможности да похвалим Европейския съюз за нещо конкретно и осезаемо. Авиационният сектор е сектор на успех и то благодарение на Съюза. Преди 20 години възможностите за въздушен транспорт не бяха толкова големи. Това да летиш из Европа на ниски цени бе немислимо – въздухоплаването бе ограничено до много, малък, до много малка публика. Благодарение на единственото, единното европейско небе и либерализацията, вече имаме такива успехи. Лечения транспорт обаче не означава, че няма предизвикателства. Мога да спомена някои от тях. Цели за опазване на околната среда, трябва да продължим с намаляването на емисиите от този транспорт, конкуренцията от други страни, цифровизацията. Преди година Европейската комисия излезе с план за преодоляване на тези и други предизвикателства. Тя предложи да започнем преговори с големите ни партньори, да преразгледаме правилата за Агенцията за безопасност във въздухоплаването и преглед на вътрешното законодателство. Започнахме работа по част от тези проекти, но все още има и предложения, които не са дошли. Секторът на въздухоплаването изисква големи инвестиции, тъй като средата се развива. Ако искаме да сме ефикасни, трябва да имаме ясни цели за инвестициите, които правим сега и в бъдеще. Нужна ни е визия за едните 50 години. С този доклад се опитвам да намеря практически альтернативи на проблемите днес и да направя предложения за бъдеще мога да изброя всичко, но нека да кажа поне някой от тях. Първо, индекс за свързаност, за рационализиране на инвестициите и подобряване на транспортните мрежи в Европа с подобряване на свързаността. Този индекс може да помогне на вземащите решения да взимат решения, без това да преши на териториалната цялост. След това намаляване въздействието на различни прекъсвания на трафика и даване на възможност на европейските полети да се движат свободно. Имаше дебати по тази тема с някои колеги. Аз казах, че съвсем ясно ще заява пред комисията, че това означава, че искаме европейски печат на нашата част от европространството и да кажем, че ние трябва да имаме приоритет над националните полети това не върви срещу суверенитета или правото за стъчкуване. Не. Това е свързано с известни задължения, които имаме към Съюз. Европейски авиационен модел. Конкуренцията е важна и трябва да продължи. Трябва да има обаче предпазни мерки за опазване на нашите въздухоплаватели. След това, интермодалност. Това е много важна част от доклада. Много често, когато говорим за авиация, я разглеждаме отделно от другите видове транспорт. И накрая сигурност. Няма нужда да ви припомням, защо това е, е голям проблем днес. Имаме нужда от координация на разузнавателните служби, използване на съвременна техника, но не бива да претоварваме пътниците. За това комисията трябва да помисли за създаване на система за предварителен контрол, където пътниците могат да се регистрират, да бъдат проверени още преди да отидат на летището. Надявам се дебата днес да е интересен. Благодаря. Благодаря ви. Сега от името на комисията господин Кристенсен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисиите по заетост и комисиите по транспорт за това, че работехме за да подобрим европейската авиация. А тя трябва да се подобри. Правилата днес не са достатъчни. Те вредят и на предприятията, и на заетите. Когато търсим ефтини билети, много често не виждаме, че те са свързани с лоши условия. Правилата се използват много креативно. Дошло е време да внесем ред не трябва да има съмнение в коя държава трябва да плащат данъци работодателите. Трябва да избегнем креативните форми, които дават възможности за избягване на правилата. Комисията трябва да има по-конкретни предложения, които да гарантират лоялна конкуренция и нормални условия на труд. Трябва заедно да се погрижим за доброто бъдеще на европейската авиация. Благодаря ви. Сега да чуем комисаря Булча. Заповядайте. Good... Добро утро, добро утро, господин председател, почитаеми депутати. Благодаря ви за тази възможност да се обърна към вас днес по темата Стратегия за въздухоплаването в Европа. Приветствам доклада по собствена инициатива, който представя представя едно ясно становище за сектора на въздухоплаването. Благодаря на господин Теличка и на господин Кристенсън за усилията, както и за всички останали парламентарни комисии, които са участвали. Въздухоплаването е важно за нашите граждани. Над 2000 работни места са затрашени. Това са към 30 милиарда в европейската економика. 26% от е, европейския пазар се пада на въздухоплаването, затова трябва да му отделим необходимото внимание. Трябва да привлечем всички заинтересовани страни на национално европейско равнище. Нека да засегна сега основните аспекти във вашия доклад. Първо, вътрешния пазар. Изцяло подкрепям бързия прогрес по отношение на досиетата, които са блокирани. Всяка година около 5 милиарда евро се а, пропиляват, защото не напредваме по отношение на единното европейско небе. Изцяло се присъединява към вашия призив за приключването на вътрешния пазар на въздухоплаването. В това отношение комисията лансира тази година проучване за създаването на един европейски горен район на полетна информация, за да видим какви ще бъдат резултатите. По чуждите инвестиции разчитаме на вашата подкрепа и се надяваме да постигнем споразумение на европейско равнище. Ще спазваме ангажиментите си и ще ви информираме за етапите на преговорите. По отношение на конкурентоспособността на въздухоплаването, отбелязвам си, че сте поставили акцента на привличането на чужди инвестиции. Това е пряко свързано с лоялната конкуренция. По-настоящем работим по нови мерки, които имат за цел да насърчат и да запазят свързаността на регионално равнище, както това е упоменато в стратегията за въздухоплаването. Необходимо е да вземем предвид и следното. Нуждаем се от нови насоки за контрола, за да има по-голяма яснота и да се улесни прилагането на предвидените мерки. Нуждаем се от нови ръководни линии по отношение на задълженията и на трето място да заменим регламент 168 от 2004 година за нелоялни практики. Необходимо е да го заменим с по-ефективни инструменти. Надяваме се да ви представим по-ефективен такъв, който да ни позволи поради дискриминаторни практики от трети държави да понесем да възстановим загубите на нашите авиопревозвачи. На следващо място стандартите. Няколко думи във връзка с безопасността. Радвам се, че подкрепяте предложението ни за преразглеждане на основния регламент в областта на въздухоплаването. Агенцията трябва да притежава достатъчно ресурси и персонал. Очаквам тристранната среща. В това отношение тя трябваше да започне този понеделник. Искрено се надявам, че ще се съгласим за нова дата незабавно. Много напредък отбелязахме до сега и съм убедена, че това досие ще бъде затворено по време на Малтийското председателство. По околната среда. След споразумението на ИКАО е, насочваме вниманието си върху следващите въпроси. Да има е, растеж, с неутрални въглеродни емисии правим всичко възможно, за да е, има подобни стандарти на европейско равнище. Закупаването е, е световен бизнес и никоя държава не трябва да изостава в това отношение. По-рано този месец комисията предложи да продължим с настоящия географски обхват на схемата за търговия с емисии, като се включат полетите е, вътрешноконтиненталните полети. По този начин ще има равно третиране на всички авиопревозвачи, които оперират в Европа. По социалните въпроси. Както сме отбелязали в стратегията си, персоналът във въздухоплаването е поставен в риск заради високата мобилност. Издадохме ръководни линии през 2016 година, за да помогнем на пилотите и на стюардите да се справят с това предизвикателство. Очаква се Европейския съд тази година да излезе с тълкуване по въпроса по отношение на базирането на персонала къде е основното място на бизнеса, това също ще се вземе в предвид. В момента се прави оценка на регламента по въздухоплаване, като работата ни ще приключи следващата година, както това е предвидено в стратегията за въздухоплаването. Комисията се ангажира да засили социалния диалог във въздухоплаването. Секторният социален диалог и комитета, който работи в това отношение, дава възможност на социалните партньори на комисията да направят по-добра оценка и по-добре да се справят с социалните предизвикателства във въздухоплаването. Относно сигурността. Стандартите за безопасност се прилагат за абсолютно всички. Сигурността и безопасността са наш приоритет, като агенцията непрекъснато прави оценка на новосъздадените бизнес модели и на това дали отговарят на стандартите. Когато е необходимо, се предвиждат и действия. Социалният диалог е от съществено значение. Комисията действа активно и работи в тясно сътрудничество с социалните партньори, държавите членки и всички заинтересовани страни. Благодаря ви за вниманието. ευχαριστώ. Εκ Благодаря ви. От името на Комисията по околна среда и здравеопазване давам думата на господин Жани. Една минута. Е, Благодаря, председателя. Авиационната стратегия е изправена предизвикателства, но пък ние излизаме с стратегия, която е съсредоточена върху правата на пътниците, служителите, Стандартите за опазване на околната среда също са включени, както каза и комисаря. Това отговаря и на становището на комисията ЕМВИ. Нашата комисия смята, че авиационният сектор ще играе голяма роля за смягчаване на въздействието върху околната среда. Сектора трябва да направи още много, за да използва научно-следователската дейност в тази посока. Благодаря на всички, които ми помогнаха при изготвянето на становището на комисията ЕМВИ трябва да спомена и държавите членки. Държавите членки трябва да предприемат мерки за прилагане на споразумението Единно небе и да преразгледат документите за правата на пътниците. Благодаря. Благодаря ви. От името на ИМКО давам думата на госпожа Ван Босойт една минута. Eh, Благодаря, господин председател. В Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, сметнахме, че трябва да има по-добра защита на потребителите. Днес, когато има проблем с някой самолет, пътниците общо взето са оставени да се оправят както знаят. Би трябвало да им се дава повече информация за това какво да правят. Когато се купува билет по интернет или не, правата на закупуващия трябва да са едни и същи. Много често цените, които се оповестяват, са много различни от това, което потребителя плаща в крайна сметка. Този проблем трябва да се реши. Би следвало да обърнем внимание на необходимостта от съразмерни санкции за операторите, които не отговарят на стандартите във връзка с полетите на кратки или на дълги разстояния. В текста на докладчика има някои аспекти, които не присъстват. Ние смятаме, че би трябвало да се добавят някои неща. Благодаря ви. Сега представителите на политическите групи. Започваме с НП. Госпожа Клун, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошла, госпожо комисар. Благодаря на господин Теличка от името на членовете на НП в Тран за добрата работа и за това, че изготви доклада и изясни позицията ни. Нека да се върнем назад последните 20-30 години, да видим ползите от либерализацията, да видим как това се отрази на туризма, на работните места, на бизнеса бяхме амбициозни и това доведе до растежа на нискотарифните компании, които свързват хората в Европа. Сега преминаваме към следващата вълна, следващия етап. Споразуменията са важни и трябва да напредваме в това отношение и това ясно е очертано според мен в доклада на комисията. Важно, един европейски горен район за полет на информация също е важен, но не се изплъзва, защото всичко се измества на други континенти. Важно е да вземем потенциала за растеж на нарастващия пазар. Нека да видим как се развиват нещата в външното въздухоплаване. В Канада, в САЩ нещата се развиват и ние трябва да помислим какво да правим. Трябва да признаем, че има някои трудности, със сигурност ще имаме а, доста затруднения, тъй като а, летишният ни капацитет е недостатъчен, а това ще ни струва пари и работни места. Работим и по стандартите за околна среда. Все още има и други нерешени въпроси. Регламента за единното небе и правата на пътниците. И в това отношение ни очаква работа. Със сигурност това, което направихме до сега, беше истински успех и можем да продължим този успех, ако се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Благодаря ви. От е, името на социалистите и демократите, Аяла Сендер, минута и половина. Благодаря, председателю. Първо искам да поздравя господин Теличка, нашия докладчик, за отворения подход към преговорите по този доклад. Този доклад се вглежда в плановете ни за бъдеще и по-специално Европейския горен район за полетна информация. Но отвъд това трябва да погледнем и назад към миналото, за да изградим един цялостен доклад, особено във времена на такава промяна в сектора – ако погледнем от небето към земята, трябва да не забравяме, че има експоненциален растеж, който прави въздухоплаването по-демократично, разкрива работни места, но създава проблеми и в капацитетите на летищата. Част от предложенията, които са изложени в доклада, помагат за териториалното сближаване и използване на регионалните летища. В бъдеще би трябвало да се движим към подхода на групирането или кластерите, както се подходи в железопътния транспорт. Приветствам също така социалните аспекти. Трябва да се постигне баланс в тази област. Важно е не само да се мисли за правата на пътниците, но и за правата на работещите в този сектор, тъй като ако хората не изкарват достатъчно, те няма и да летят. Фирмите не трябва да бягат и от социалната си отговорност. Сега за технологиите. Важно е да има повече финансиране в новата многогодишна финансова рамка Имаме механизма за свързване на Европа и ЕФСИ като източници на средства. На международно ниво приветствам, госпожо комисар, вашите усилия по посока ИКАО. Международната организация на труда трябва да направи така, че да се поддържат е, стандартите. В същото време смятам, че трябва да разгледаме всичко и в смисъла на кръговата економика. Благодаря. Благодаря ви. За екаре госпожа Постер, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Нека в началото да кажа едно голямо благодаря на Павел Телечка. Сътрудничеството ни беше много добро по този нов доклад за авиацията. 99% от този доклад е отличен и го подкрепям в пълна степен. Появи се обаче един сериозен проблем, защото Комисията по заетост получи изключителни правомощия по силата на правило 54, що се отнася до социалните въпроси. Професионалните пилоти а, и някои други служители, казва тази комисия, се наемат на работа чрез фалшиви договори. Няма обаче доказателства за, за нещо подобно. Освен това, критерия за така наречената домашна база, тези критерии също нямат нищо общо с действителността. Авиацията е един много отговорен отрасъл и е, има много е, стрикни договори, които трябва да отговарят на изискванията на ЕАБ, както и на други организации. Това, което казва тази комисия, съответно е провокативно и не отговаря на истината. Вече говорихме много за добрите условия на труд, за обучението, за големите, за добрите умения. Какво обаче общо има това с договорите? Искам да кажа, че Комисията по заетост отправя неправилни сигнали. Не може да се намеква, че европейските граждани не трябва и не е безопасно да летят на европейски самолети. Затова аз не мога да подкрепя текстовете на тази комисия, не успяхме да ги променим. Благодаря обаче на докладчика за положените усилия. Надявам се, че той разбира моята позиция, надявам се, че и комисаря я, я, я разбра. Трябва да сме много предпазливи, когато даваме възможност на някои комисии да се намесват в такава степен по такива досиета. Е, искам да кажа, че водещата комисия е комисията по транспорт и основното ударение трябва да падне върху транспорта като такъв. Благодаря ви. От името на АОДЕ госпожа Майснер, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Европейската комисия излезе с добро предложение в областта на въздухоплаването в Европа и сега разполагаме с един отличен доклад, доклада на господин Теличка, на когото благодаря. Все по-многобройна става нашата планета и всички тези хора трябва да бъдат <laughs> превозвани. Разбира се, все още не разполагаме с автомобили, е, които се предвижват във въздуха, но бихме могли да намерим по-добро е, решение в областта на въздухоплаването по-настоящем. Е, има различни летателни апарати за превоз на пътници, но има и безпилотни летателни апарати и те, тяхната употреба трябва да бъде регламентирана. Летището във Франкфурт е истински хъб, но то бе изпреварено от други летища и от различни авиокомпании, което означава, че трябва да бъдат въведени нови правила. Необходимо е да насърчаваме новаторството и да разполагаме с стратегия в областта на въздухоплаването, която да отчита в по-голяма степен околната среда. Кръговата економика и принципите на кръговата економика също трябва да се прилагат. Трябва да има и равни условия на труд за всички. Е, пътниците също се нуждаят от повече права. Нуждаем се от единно е, европейско въздухоплавателно правителство. От две години вече досието е блокирано. Е, вместо да имаме преки полети, все повече и повече се преминава към каботаж. Мисля, че е крайно време да се изясни положението. Благодаря ви. Благодаря от името на ГУЕ госпожа Конечна една минута. Vážená paní komisařko, vážené kolegyně а колегове. Благодаря. Уважаеми колеги, госпожо комисар, искам да благодаря нашия докладчик за неговия доклад. Много се радвам, че колегата промени първоначалната си позиция и в неговия доклад е засегнат доста социалния елемент. Това стана, тъй като комисията по заетост се намеси. Мисля, че колегата сега вижда колко е важно да има добри условия на труд. Не съм съгласна с колегата Фостър и смятам, че е положително, че в този доклад, към този доклад допринесоха и други комисии. Призоваваме ЕАЗа и другите държави членки, за да гарантират авиацията да продължат да разглеждат нови търговски модели и модели за заетост. Обедена съм, че ще бъде отделено достатъчно внимание на така наречените договори за, нулево, за нула часа работа, които не би трябвало да се използват. Аз искам силна авиация, но това не би трябвало да бъде за сметка на служителите, защото от тях зависи качеството на тази услуга. Трябва да съчетаем тези два елемента и мисля, че колегата го направи отлично. Благодаря му. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για δύο λεπτά. И аз ви благодаря. От името на Зелените, господин Далунде, две минути. Благодаря, господин председател. Въздушният трафик се увеличава и то значително и това е добре. Мобилността се увеличава. Същевременно обаче трябва да осъзнаем, че емисиите от авиацията се увеличават все повече и повече климата се променя, имаме нужда от засилена мобилност, но от намаляване на емисиите. За нас, зелените, е най-важно авиацията, подобно на всички други транспортни сектори, да си плаща разходите за замърсяването. Е, независимо за каква система ще става за сметка на каква система ще става това? Дали ще се развива техниката или ще има някакви квоти или пък нещо друго? Искаме да има освен това, реална конкуренция за альтернативи, които са по-екологични. Защо, например, да няма удобни нощни влакове или пък насърчаването на използването на устойчиви горива за самолетите? На следващо място – има много компании, които не плащат данъци или ДДС, много летища, освен това, също се насърчават с данъчни мерки. Защо това е така? Вчера говорихме за реформата на СТЕ и казахме, че трябва да има ясна цена на въздействието на авиацията върху промените в климата. Само, че гласуването, което проведохме, направи документа без зъб и ние няма да можем да откликнем на изискванията на споразумението от Париж. Трябва да поставим точна цена на въздействието на авиацията върху измененията в климата. Ние, зелените, ще отхвърлим доклада за авиацията, защото той по никакъв начин не поема отговорност за измененията в климата. Благодаря. Благодаря ви. Европа на свободата и пряката демокрация. Господин Пак с две минути и половина. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че доклада е положителен. Разбирам, че основните аспекти на стратегията са конкурентоспособността, безопасността, и единното небе. Разбирам, разбирам, че това са основните аспекти и докладчикът Теличка заявява, че трябва да се засилят малко мерките за сигурност. Европейската политика в областта на въздухоплавателния транспорт трябва да подлежи на пряка регулация – трябва да има и конкуренция в това отношение, имайки предвид доминантната позиция на международния транспортен сектор. Малките летища трябва да бъдат наш приоритет. Приканвам комисията да насочи вниманието си към тях. Държавите членки трябва да предприемат финансови действия, за да могат да поддържат малките местни летища, особено в периферните райони аз е, от 40 години имам лиценз и разрешително за а, е, пилот и не разбирам, господин а, е, Теличка, а, защо а, това не е обект на внимание в доклада. Непрекъснато говорим за младежката безработица. А вие по никакъв начин не отделяте а, внимание на спортните летища и на любителското пилотиране. Изискванията за частните ползватели на двуместни или триместни самолети, изискванията за тях непрекъснато се увеличават и те не са толкова многобройни за тези, които пилотират Боинг, например. Нуждаем се от сигурни летателни апарати. И много често е необходимо да чакаме дълги часове на летищата преди да се качим в тях. Наистина не разбирам защо а, трябва да се случва така. А, не всичко винаги зависи от а, времето, от метеорологичните условия – разполагаме с техника. Непрекъснато авиопревозвачите стъчкуват. Всичко това отсъства от вашия доклад. Благодаря ви. От името на Европа на нациите и свободата госпожа Арното. Благодаря, господин председател. Господин председател, от 30 години съм работил в Air France и за съжаление мога да установя отрицателните последствия на конкуренцията. Много често искаме да дерегулираме с цел увеличаване на печалбата. И така се стигна до една рамка, която в крайна сметка е от полза на чуждите компании, нискотарифните такива, а не от полза на националните компании. Тези национални компании сега плащат високата цена. Без значение дали говорим за големи исторически оператори за, или за големи летища, всичко, което е едромащабен превоз, се случва извън нашия континент. Така че платихме висока цена. Въпреки търговския успех, групата Airbus делокализира и не инвестира в научна и развойна дейност, като непрекъснато намалява персонала. Оспорвам също така израза, цитирам, неприемлива тенденция на протекционизъм. Това фигурира в текста на докладчика. Смятам, че логиката е обратната, тази, която не може да бъде приета. В институциите на Европейския съюз тази логика присъства вече от 40 години. Свободният обмен е превърнат в догма с цел лоялна конкуренция. И сега виждаме как се отрази това на въздухоплаването. Този сектор през последните години трябваше да се изправи пред конкуренцията на компаниите от залива. Господин докладчик, зная, че вие споделяте меркантилното виждане на комисията. Самия вие сте бил член на тази комисия, нали така? Аз от своя страна смятам, че е редно националните компетентни органи да защитят националните си интереси и своите предприятия. Ако някой смята, че протекционизма е а, виждане на популистите, то тогава аз приемам това за комплимент. Не може да изчезват авиокомпании или да бъдат закупувани от чуждестранни компании, само защото нашите държави не могат да ги спасят. Не съм съгласна с възникването на тези нови бизнес модели, pay to fly, дружества, почтенска котия и какво ли още не. Мога само да приветствам препоръките на Комисията по заетост в това отношение. Но все пак е, имам известни подозрения относно възможността на Европейската комисия да ги приложи. Европейската комисия обикновено санкционира този тип поведение. И по този начин се накърняват интересите на пътниците и на а, персонала, нискотарифните компании. Погледнете какво е класирането им и вижте къде са нашите. Ако господин докладчика успее да ме убеди в противното, ще подкрепя доклада му, в противен случай ще се въздържа. Благодаря ви. С това приключваме с представителите на политическите групи. Сега господин Зарионополо с една минута. τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό τη στρατηγική αερομεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ιδιωτικοποίηση υποδομών Благодаря ви. Европейската стратегия за въздухоплаването в Европа. Изпробвахме в Гърция и видяхме какво се случи с гръцките превозвачи. Никой от работещите в сектора не знае какво ще се случи с работното му място. Цялата туристическа дейност зависи от функционирането на летищата. А те са в ръцете на малка група хора. Появяват се непрекъснато частни монополисти и суверенните права на Гърция биват ограничени. във време, в което Турция оспорва нашите суверенни морски права. Необходимо е да защитаваме интересите на народа, а не на монополистите. Господин Ван Декап, минута и половина. Благодаря, председателю. Добър ден. На първо място искам да благодаря на докладчика за изготвения доклад. Смятам, че той предоставя един общ поглед на случващото се в Европа и потребностите. Сега за авиационния сектор. Тази сутрин многократно се каза, че това е много предизвикателен сектор, но така или иначе това е сектор, който се развива. Много европейски граждани сега могат да летят до места за почивка и така нататък. За мен това е процес на еманципация. Няколко въпроса искам да засегна тази сутрин. Първо, иновационната сила на този сектор. Транспортната комисия идната седмица ще бъде в Тулуза и фабриката на Airbus. Там ще видим какво се случва с новаторството в Европа. На второ място конкуренцията. Рестру... вярно е, че има силна конкуренция, Ook ik heb me nogal gestoord. Но... Може да погледнем работата на комисията по заетостта. Ако някой има права за съвместно вземане на решение по конкретен доклад и същите права при изготвянето на доклад, не може да се е, напише доклад, който е два пъти по-дълъг от този на водещата комисия. Благодаря. То лого ехи една лепто и кирия Демонте една минута. Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо комисар. Авиацията е, е един ключов елемент на транспортната система, задължителен за гарантиране на свързаността е, в Съюза и извън него. Имайки предвид стратегическото планиране на летищата в Европа, смятам, че е изключително важно да се възползваме не само от международните летища, а от регионалните такива. Последните създават заетост и развитието на туризма се благодателства от тях. Те намаляват също така трафика на големите летища и насърчават развитието на отдалечени райони. За това посрещнах добре съобщението на комисията, което се говори за подкрепа на малките летища, които обслужват малки райони. Поради тези причини смятам, че е важно да се инвестира и посредством държавни помощи за функционирането на малките летища, които имат и търговски трафик и които не могат да се конкурират с големите. Благодаря. Благодаря ви. Господин Ван Дерен, минута и половина. Добър ден, господин председател. докладчика говори много за иновации, за конкурентоспособност. Това са много важни аспекти. Има обаче по-големи проблеми пред авиацията. В битката за най-низките цени пилотите са губещите. Пилотите всъщност трябва да плащат, за да продължат да летят. Това е така наречената система Pay to Fly. Това създава проблеми и за потребителите. Има едно проучване на Лондонското училище по економиката, се появи миналата година и според него много пилоти са силно изморени и този проблем не се взима на сериозно от авиокомпаниите. Системата Pay to Fly е нелепа. Тя показва, че цари бизнес култура на поемане на риска. Не разбирам защо няма по-сериозни опити да се преборим с тази система в съдилищата, макар че има опити от страна на някои пилотски асоциации. Радвам се, че докладчика отдели най-накрая внимание точно на този аспект. Има изменение, което е внесено, то е прието и аз съм готов да подкрепя доклада. Благодаря и сега давам думата на госпожа Кюленен за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да се обърна към комисария Болч. Въпросът ми е следния. Как се използват биогоривата, особено второто поколение биогорива в авиацията? С цел да се намалят вредните емисии. Често сме казвали, че е на лице желанието да се използват биогорива в авиацията, но цената е три пъти по-висока от тази на традиционните изкопаеми горива. Ако искаме, и се надявам, че това е така, да изпълним целите, свързани с поразумението от Париж, би следвало всички дейности в рамките на авиацията и морския трафик е, да бъдат оптимизирани. Надявам се, че комисията ще работи по такъв начин, че наистина да успеем да се освободим от нашата зависимост е, към изкопаемите горива. Благодаря ви, госпожа Дели. Една минута. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо комисар. Благодаря на докладчика, господин Теличка. Сектора на въздухоплаването е сектор, който динамично се развива. От гледна точка на въглеродните емисии до 2050 година те ще се увеличат 7 пъти, защото този сектор сам по себе си представлява вече 3% от световните въглеродни емисии. Сектор на въздухоплаването сам по себе си поставя под риск целите на Парижката конференция в областта на околната среда. Затова трябва да има строги санкции. Освен климата, проблемът е, че нямаме регулация в този сектор. Има неравноправни позиции в сравнение с авиокомпаниите на залива, например. Нека да помислим за керосина. Той не се таксува. Да не забравяме социалните проблеми. Все по-несигурна е работата на хората. Pay to fly и какви ли не други формули. Е, нека да има някакъв баланс между социалното измерение и сигурността в този сектор. Сектора на въздухоплаването трябва да отчита околната среда, социалното измерение и технологичното такова. Благодаря. Благодаря ви. Сега господин Пруст, една минута. Госпожо комисар, въздухоплаването дава работа на стотици хиляди хора в Европа. 180 хиляди работят в този сектор във Франция, което означава, че секторът е важен. През декември 2015 година стратегията представи свое съобщение за стратегията за възокупаването в Европа. Днес разполагаме с доклад, пълен доклад, който говори за основните приоритети, взима предвид единния пазар, но и ролята на сектора в световен мащаб сигурност във въздухоплаването, единно небе, права на пътниците, споразумение на световно равнище за емисиите. Всички те са част от стратегията и това са приоритетите, които трябва да водят държавите членки Европейската комисия. Бих искал да поставя акцента върху следното. Аз винаги съм се борил всички да прилагат едни и същи правила. Много трябва да се направи по отношение на нелоялните търговски практики. Нека да осъзнаем, че е необходимо да защитим европейските авиокомпании и нашите летища. Ето защо, госпожо комисар, ви приканвам да извършите реформата в рамките на регламента във връзка с нелоялните търговски практики при преговорите с трети държави. Ако се борим с нелоялните търговски практики, ще успеем да дадем ново солидно бъдеще на европейското въздухоплаване. Благодаря. Благодаря, госпожа Андерсън. Една минута. Добър ден. Авиационният сектор продължава да е успешен. Това е изключително важно за европейците, които пътуват и европейците, които работят в този сектор. Приветствам отличната работа на много депутати, които работиха по този документ. Комисията ще изготви една рамка за развитието на този сектор на базата на обща визия. Единното европейско небе ще бъде от полза за всички ни, защото преодолява националните граници. Ще направя всичко, така щото Обединеното кралство да изиграе в бъдеще основна роля – по подробностите на доклада. Ние като, депут, като депутати трябва да опазим околната среда от вредата на авиацията и да насърчим по-устойчиви видове транспорт. Докладът може би трябваше да каже повече в тази посока, но така ли, че трябва да го подкрепим. Много се радвам, че ще защитим и правата на работещите в този сектор. Точно в обратното, обратното на това, което казаха мнозина от вас, мнозина от нас смятат, че има много проблеми и доказателства за това, че всички работещи в този сектор са изложени на несигурност на работното място. Я на лепто, кириош Жлатовски. Благодаря, господин Златовски. Една минута. Пани преводничонци, пани комисар. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Сектора на авиацията играе много важна роля. Той създава растеж, работни места, люпилня на иновации е, в Европа е той. Е, например, полските авиолинии генерират сериозни печалби и се справят добре на световния пазар, но въпреки това имат нужда от помощ. Е, тази помощ е, може да се даде чрез улесняване на двустранните споразумения. Е, радвам се, че господин Теличка говори за разликите в авиацията, във въздушния транспорт в различните държави, членки и региони. Много е важно да могат да се използват ефтини възможности за връзки, за полети между различни региони. Естествено, това трябва да става на основата на правилата на лоялната конкуренция. В това начинание трябва да бъдат включени нискотарифните авиокомпании и би следвало да се инвестира в инфраструктура. Когато говорим за бъдещето на авиацията, основен приоритет трябва да бъде естествено сигурността на пътниците, но не можем да използваме този аргумент във всички конфликти между заети и работодатели. Благодаря. Благодаря, господин Хунтис. Една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Поисках думата, за да ви помоля да гласувате второ изменение след параграф 15. В него става въпрос за отмяната на решението за по-голяма рентабилност на 14 местни летища, които ще преминат в ръцете на една и съща група. Това е в разрез с европейските правила. Франпорт, въпросната група, ще стане собственик на всички тези летища. Но тази група не е гръцка, което означава, че нашите летища ще отидат в ръцете на друга държава. Това е предателство спрямо гръцката държава и местните териториални общности. Ако искаме Гърция да надигне глава, то това няма да се случи, ако се отчуждава национално богатство. Така че моля ви да гласувате против това изменение, а, с което се иска отмяна на това решение. Благодаря. Сега господин Ейка от една минута. Благодаря, председателю. Първо към комисията. Комисията винаги говори за интегрален подход към каквото и да е предизвикателство. От Генерална дирекция движение имаме доста стратегически доклади за бъдещето на транспорта. Но когато стигнем до секторите, изведнъж този интегрален подход изчезва. Стратегията за въздухоплаването е много едностранчива. Тя разглежда проблемите единствено и само за нелоялната конкуренция в международен план, както и някои древни проблеми, които имаме в нашето пространство. Докладчикът, за съжаление, не се засегна този интегрален подход, който е нужен за сектора. Радвам се, че поне за социалния стълб докладът бе подобрен, но що се отнася до околната среда, нищо не е записано. Дори не се споменава споразумението от Париж. И когато всички говорят колко е важно това споразумение, изведнъж когато обсъждаме този доклад, този, е, това споразумение се споменава. Няма интегрален подход. Нека когато се вглеждаме в сектора, нека да кажем, че става дума и за социална политика, и за економическа политика, и за социална. Тук го няма и затова ще гласувам против. Благодаря ви. Госпожа Бермехо, една минута. Благодаря, господин председател. Авиацията, подобно на други отрасли, беше засегната сериозно от либерализацията, наложена от комисията и от приватизацията в държавите членки. Испания е добър пример. Приватизацията на АЕНА ще доведе до там, че ще има ново управление на инфраструктурата, ще има генериране на нови разходи за потребителите. Чрез либерализацията и приватизацията се стигна до влушаване на положението на работниците в сектора. 47% е растежа на авиационните услуги през последното десетилетие, но заетостта не нараства. Заетите в сектора имат най-често договори, които не можем да определим като стабилни. Синдикатите искат да има колективно трудово договаряне, освен това искат да няма промени в концесиите на летищата и промени в политиката спрямо летишните оператори. Сега ставаме свидетели на стръмглаво спускане към дъното. Трябва да избягваме социалния дъмпинг и приватизацията. Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на ораторите. Преминаваме към процедурата по привличане на внимание. Пет депутата поискаха думата. Започваме с господин Кели. Една минута. Майкро, please. With airlines and aeroplanes and are very grateful to all the carriers who take us around Europe every week. Много се радваме, че имаме авиационни компании из цяла Европа, които ни превозват. Искам също да благодаря на Air Lingus и Ryanair за това колко любезно и точно изпълняват полетите си. Идват преговорите за Брексит и въздействието върху един така наречен твърд Брексит ще бъде огромен в различни сектори и в този също. Има много трудности е, по транспортирането на стоки в Европейския съюз, голямо търсене и за морски превоз и за въздушен превоз. Това ще окаже допълнителен натиск. Съгласен съм с господин Екхаут, че Парижското споразумение трябва да се вземе предвид. Трябва да разгледаме начини е, да посрещнем по-голямото търсене, като намалим а, емисиите. Благодаря. То лого е για ένα λεπτό η κυρία Γκραπίνη. Госпожа Грапини, една минута. Мулțumesc, domnule președinte, doamna комисар. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, поздравления за докладчиците и за всички, които са дали своя принос за доклада. Спомням си дебата в Комисията по транспорта и осъзнавам до каква степен въздухоплаването е важно за развитието на туризма и за конкуренцията. Необходимо е обаче съвета също да прояви добра воля и да подкрепи въздухоплавателния сектор. Госпожо комисар, сигурна съм, че осъзнавате, че възхоплаването играе пряка роля в растежа и конкурентоспособността. Казахте, че губим 5 милиарда годишно, защото изоставаме по отношение на единното небе. Все още има проблеми с безопасността и, а, и с правата на пътниците. Необходимо е да предвидите конкретни мерки за по-голяма сигурност на пътниците и за по-добри и качествени услуги. Приветствам стратегията, защото тя е опит да се справим с пречките, но нека да видим нейното прилагане на практика. Ще го подкрепя доклада и се надявам, че нашите коментари днес ще ви накарат да предприемете конкретни действия. Господин Мария, с една минута. Благодаря, господин председател. Стратегията за въздухоплаването трябва да визира индустрията и туризма. Това означава, че трябва да се справим с монополното положение, например с това на Фрапор. Фрапор получи 14 регионални летища. И освен това получи бонус – 520 милиона евро от европейски средства за тези летища. Това изцяло противоречи на действащото законодателство. Фрапорт е под контрола на Луфтханза, което означава, че Гърция се превръща в немски туристически протекторат. Това е концесия на гръцко имущество на немски субект. И това неизменно ще се отрази на броя на работните места и на социалните права. Това решение трябва да бъде отменено. Благодаря, господин Пимента Лобс. Благодаря, господин председател. Тази авиационна стратегия не отразява нашите виждания и ние я порицаваме. Основната цел тук е да се гарантира благоденствието на европейските олигополи в авиацията. Целта освен това е да се подкопае националния суверенитет и то в една много важна област. Има нападения чрез този доклад срещу работниците, които получават все по-низки заплати и работят при все по-неизгодни условия. Това е стратегия, която е създадена за благото на междунационалните е, компании. Приватизацията просто отговаря на интересите на многонационалните компании. И накрая искам да кажа, че не се казва нищо за бруталния натиск върху заплатите. Мисля, че трябва да намерим решение на всички тези проблеми. Аз. Благодаря ви.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 благодаря, председателю. Въздухоплаването е изключително важен за европейската мобилност. Това е основния вид транспорт, за да може свободно да се движат гражданите, както е записано в учредителните договори. Новата стратегия трябва да държи високо стандартите за качество и сигурност за транспорта на пътници и по земя, и по въздух. Нужни са инвестиции, нужни са нововъведения и цифровизация това е част от единния пазар също. Неефикасното използване или рационалното използване на този сектор, тъй като по оперативни причини националните държави го използват неефикасно, води до разходи за гражданите, увеличаване на разходите за същите, както и по-големи емисии на СО2. Този сектор трябва да бъде рационализиран и обновен. Това трябва да тръгне от европейските институции, да се постигнат хармонизирани резултати и сигурността и достъпността на транспорта да бъдат приоритети. Благодаря ви. Сега от името на комисията да чуем госпожа Бут. Президент, honorable member. Господин председател, почитаеми депутати, много въпроси бяха повдигнати и много теми засегнати. Все пак, нека отново да благодаря на двамата докладчици, господин Теличка и господин Кристенсен, за изключително ясния доклад и за ползотворената дискусия. Искам да отговоря на всички ви, но едва ли разполагам с достатъчно време, така че ще насоча отговорите си към няколко аспекта, като се надявам, че на двустранни срещи ще можем да, да обсъдим въпросите, които повдигнат, повдигнахте. Първо, относно биогоривата в нашата стратегия. В това отношение ние бяхме пределно ясни за значението на альтернативните енергии за сектора на транспорта. За въздухоплаването биогоривата в момента са единствената альтернатива, която подкрепяме изцяло. На мултимодалността Бих искала да кажа, че качеството на въздуха със сигурност е от голямо значение и то се отразява положително за всички. Затова решихме да използваме пълния модел в рамките на ТНТ. Емисиите от летищата идват основно от наземния транспорт. Ето защо е много важно от гледна точка на околната среда и лоялната конкуренция да може този въпрос да бъде уреден. И ние работим по тази цел. Относно въпроса за регионалните летища. Регионалните летищата, летища водят до ползи от, за регионалните териториални общности те а, преследват търговски цели и се конкурират помежду си, за да привлекат а, клиенти може да се стигне до изкривяване на конкуренцията между регионалните летища. Ето защо бих искала да напомня, че има някои правила относно държавните помощи, за да има равенство между регионалните летища. Имаме насоки в това отношение, те са ясни и се определя при кои случаи е оправдано публично финансиране. Относно предварителните а, проверки, Европейската комисия а, е, смята, че един важен международен е, партньор вече прилага програмата, така наречената програма Причек за а, е, някои лица. Необходимо е да се прецени риска, свързан с всяко едно отделно лице. Но е необходимо допълнително да помислим за този а, метод. Относно програмата за а, предварително чекиране и проверка на клиентите. Трябва да видим какво се прави в това отношение в САЩ. Много от летищата в Европа отправиха своите коментари, които ще вземем предвид. Това е пряко свързано с допълнителна инфраструктура на сега действащите европейски летища. Така че в това отношение ще трябва да помислим допълнително на въпроса за pay to fly. Възникнаха нови модели на работа, като pay to fly, например. Няма доказателство, че по този начин сигурността намалява. Комисията и агенцията обаче отблизо е, следят това, което се случва с тази формула. Мисля, че изчерпах времето си по останалите въпроси. Ще им отговоря на двустранни срещи с всеки от вас. Благодаря ви за вниманието. Наистина радвам се, че е, всички е, желаем въздухоплаването да продължава да жене успех в Европа. Благодаря. Благодаря ви. Сега да чуем отново докладчика. Господин Теличка, разполагате с две минути. Благодаря. В началото искам да благодаря на всички колеги е, и най-вече на колегите Клоуни Аяла Сендер. За мен беше удоволствие да работя с вас, както и с другите колеги. Вашия принос беше безценен. На второ място, като ответна реакция на някои от коментарите, госпожа Конечна каза, че е много доволна, че се огънах по отношение на социалните въпроси. Притеснявам се, че тя ма е забравила разговорите. Освен това, не можа да присъства на нито едно заседание. Ако беше присъствала, щеше да знае, че социалните въпроси се обсъждаха от самото начало. Проблема беше, че когато дойдеше становище от името на социалната комисия, то беше по-дълго от становището на водещата комисия. Много трудно да се работи в а, такава атмосфера. Добре, че успяхме да намалим становището на комисията МПО. На следващо място е, всичко зависи от това как е, пишем стратегиите. Можем да имаме стратегии от 20 е, страници и повече, но никой няма да ги прочете. Радвам се, че имаме стратегия, която очертава точно инструментите, с които ще успеем да постигнем целта. Погледнете, например, индекса за свързаност. Това е инструмента, благодарение на който можем да стигнем до желания резултат. Уважаеми госпожи и господа, имам една мечта. Мечтата ми е да се събу събудя една сутрин и да реша, че тази вечер ми се лети заедно с моето семейство. И в интернет да мога да намеря билет за интегриран транспорт, да мога да си купя от моето село близо до Прага билет с автобус, влак и да стигна до която и да било точка в Европа. Надявам се, че това ще може да се случи и няма да има проблеми. Естествено, сигурността ще е от значение. Искам и се освен това да мога да летя на самолет, който е тих, който не излъчва кой знае колко емисии, чието пилоти са отпочинали и се надявам, че ще мога да пристигна без закъснение. Това е целта на тази стратегия и се надявам, че благодарение на нея правим още една крачка в правилната посока. Благодаря още веднъж на всички. Сигурен съм, съм, че ако комисията прояви амбиция, ще успеем да осъществим тази моя мечта. Благодаря ви.